Колеги, предлагам да започнем работа. Моля ви да ме извините, че отложих за 16.30 началото кое, на заседанието, което обикновено започва в 15 часа, но имахме една мини сесия, на която с 15-дневно закъснение изслушахме отчета на председателя на Европейския е, съвет за важната среща преди няколко дни. Приветствам всички посетители на интернет, които с възхищение са наблюдавали нашата работа. Разполагате с дневния ред и ако нямате възражения, ви предлагам да го приемем с няколко изменения, не по съдържание, а по отношение на реда на разглеждане на темите. Предлагам ви днес да разгледаме точки 1, 2, 3, 4, 8, 9, точка 13 на господин Калфин, после точка 10, 11 и 12, и пет в присъствието на комисара Левандовски, който ще бъде сред нас от 18 до 19 часа, а точка 6 свързана с точка 5 след това, а утре да свикаме заседание на координаторите от 9.15 до 10 часа и да започнем общото заседание в 10 часа с гласуване. И след гласуването ще разгледаме точка 7 на Инге Гресле и господин Гуалтиери, посветена на началото на преговорите за службата за външна дейност на Европейския съюз. И накрая да разгледаме точка 19. Докладът на Хелга Трюпел за проекто бюджета на парламента за 2011 година след помирителната процедура при няколко дни. Ако нямате възражения, да считаме, че с тези изменения дневния ред се приема. Съобщенията на председателя. А, имате а, възможност, разполагате с всички езици на Европейския съюз. Привесвам новия ни член, господин Ян Козловски. Добре дошъл в нашата комисия. Господин Козловски, преди да стане депутат в Европейския парламент, е бил маршал, както се казва на френски, на Померанска област. Той замества Януш Левандовски. Това е трудно наследство, но ние му имаме доверие. В Кобо Ньюз новините на бюджетната комисия, ще видите, че на 17 март комисията е приела предложение за изменение на регламента за финансиране на придружаващите мерки за бананите прочетете този любопитен параграф, ядейки банани, ще видите, че а, те ще ни струват малко скъпо, но все още е рано да се произнасяме. Освен това, искам да ви съобщя, че размених писма с госпожа Аштън по отношение на участието на нашата комисия – в усилията за подпомагане на Хаити от страна на международната общност след преживяната трагедия. И по-специално участието в една среща, конференция на донорите, която се състоя в Нью Йорк на 31 март тази година. Парламентът беше представен, нашата комисия обаче не. А ние винаги сме заявявали желание да прилагаме бързи и ефикасни процедури при спешни случаи, като това бедствие. Но предвид ролята на парламента в бюджетната област след влизането в сила на договор от Лисабон, бихме желали от самото начало да бъдем включвани в предприятите инициативи в помощ на страни или региони, засегнати от бегствията. Комисията по развитието беше представена, нашата не. Това е една, един пропуск в функционирането и за това изпратих писмо до председателя Бусек, за да може следващия път парламента да бъде по-добре представен до госпожа Ештън. Точка трета – одобряване, приемане на протокола от заседанието на 4 марта, ако няма възражение, го считаме за приета и сега предлагам да преминем към точка четвърта. подготовката на бюджета за 2011 година, бюджет на комисията – Давам думата на нашия докладчик Сидония Янджаевска, която ще ни представи резултатите от трилога от 25 март с Европейската комисия и Испанското председателство, както и работния документ по политиката на сближаване. Благодаря, господин председател. Що се отнася до трилога, аз мога да кажа следното. За сега срещата на трите институции, комисията, съвета и парламента, са повече или по-малко като политически ритуал. Дори изглежда като племенен ритуал. Опитвайки се всяка една група да представи новите си оръжия или, айде да кажем, инструменти, като че ли се подготвят за битка или пък за някаква много силна работа. Струва ми се, че това е за сега. Така, добро впечатление се прави обаче нищо повече, като че ли този племенен ритуал все пак се състоя. А сега това, за което чакаме е да видим приятелите или враговете, зависи как ги интерпретирате, ще се заемат по-сериозно с тези въпроси, защото бюджета на 23 април трябва да бъде представен. Разбира се, съветът отговор... ни отговори на въпроса, казвайки, че не може да ни захрани очакванията. Европейската комисия а, каза, че ще се опита да балансира помежду ни. Но това е единството, което за сега мога да ви предложа. Бих искал малко повече време да отделя по работния документ във връзка с кохезионната политика. Получили сте го? За съжаление, а, то е само на английски, представено в а, комплекта от документи, но ние толкова бързо ще се справим с а, нещата, че нямаме време а, да чакаме превода, ми беше обяснено, което никак не ми харесва, но това е. Наистина е необходимо време, за да се а, подготвят преводите, а пък ние в Комисията по бюджета нямаме достатъчно време да чакаме. В този документ аз базирам работата си в документите, които са а, представени от комисията като резултат от работата на мониторинговата група. Ласло Шуриан ги представи. Няколко въпроса бяха зададени от на комисията и след това отговорени от комисията по кохезионната политика и нейното осъществяване. Аз се опитах накратко да ви представя всичките тези документи в документа, който излезе като крайен резултат от мен. И така, на базата на документите, които имаме пред себе си, можем да кажем, че в бюджета 20, за 2011 година, дори може би 2010 година, ще има допълнителни плащания или поне има вариант за такива допълнителни плащания. А в предишни години кохезионната политика на се реализираше обикновено под това, което е планирано като суми, но тези неща се натрупват трябва да видим комисията какво ще калкулира като нужди, като необходимости. А парламента а, насочва вниманието към тази потенциална опасност. Ето защо трябва да се подготвят евакуационни планове а за, е, и планове за а, справяне с евентуални такива възникнали проблеми. Ние трябва да се опитаме да опростим всички мерки по а, реализацията на осъществяването на а, бюджета защото това може да се отрази върху работата ни по освояването на средствата и осигуряването на бюджета. Отпростяването наистина е изключително важно. В работния документ също така се подчертава, че в прилагането, реализацията на кохезионната политика има някои проблеми, но трябва да бъдат преодолени, за да се подобри ситуацията. Това, което също така е много важно, е да ви се обърне внимание към необходимостта от още един критичен поглед върху това дали успяваме в постигането на целите, които сами сме си поставили. С други думи, дали се, се реализират, достигат целите на кохезионната политика. Разбира се, това може да бъде направено само в диалог с държавите членки и в подходящото време е да се разглеждат и а, резултатите от а, освояването на средствата по бюджета. Тук смятам да спра. Предполагам, че ще повдигнете и поредица от други въпроси по време на дискусията, а, за която се упоменава. Благодаря. Благодаря, Сидония. Благодаря, Сидония. Наистина, заседанието, което наричаме трилог, бе така съвсем официално, формално и не научихме нищо ново, нито относно проектите на комисията или в какъв дух работи е, съвета. Съвета обикновенно казва бизнес as usual, нищо не се е променило, нито в света, нито в Европа от миналата година насам и целта целта е да не се харчат повече пари, отколкото а, сме предвидели. Така че а, така наречения прагматичен график а, трябва да се приспособи към новите изисквания на а, Лисабонския договор. Тоест, ние вече не можем да губиме време в заседания, в които не се казва нищо ново и нищо интересно. Дали казаното от докладчика побужда у вас някакви е, размисли, господин Шурян? Благодаря ви, господин председател. Струва, мисля, че доклада, който е представен от докладчика и документите, които тя ни представя, отлично представя положението на нещата в момента. Тя привлича и нашето внимание към известни трудности и опасности, с които може да се сблъскаме. Държавите членки са са скрешили при създаването и подписването на междуинституционния договор бех се налагаше да а, а, започнем и програми за действие и така нататък. Забавихме се и през 2007-2008 година програмите, свързани с, сближаването, кохезионните програми бяха на практика спряни. Но вече не може да се направи нищо, за това комисията и парламента е, се опитват сега да упростат и приспособят съответните правила за е, приложение. Но в момента може, че се, има опасност да се е, да сгрешим отново или да попаднем в една е, опасна зона. А, в бюджета на Европейския съюз има много обещания, но това са суми, които трябва да се изплатат в следващите две до три години. А как ще стане това, след като е, държавите членки не желаят да е, извършват плащания или поне е, желаят да извършат минималните изплащания, така че тук има противоречие. Разполагате с цифрите, виждате а от друга страна държавите членки вече са е, подписали договори по кредитни линии и а, е, това надвишава далеч бюджета. Просто, просто не виждам как можем да, да е, направим нещата сега. Разбира се, е, можем да кажем, че държавите членки са сгрешили, да, но въпреки всичко трябва да намерим някакво решение в момента. Ние сме длъжни да намерим решение. Аз е, не виждам друго решение, освен на средносрочното преразглеждане и то трябва да бъде реално, а не само на думи и формално. Благодаря а, колега. Господин Кодзолино има думата. Аз а, също споделям основните линии на доклада, особено по отношение на политиката на сближаване. Има три аспекта, по които вероятно ще трябва да говорим отново и вероятно да приемаме и резолюции. Първия риск е свързан с плащанията през 2011 година, който е достатъчно добре изчислен. Но последващите, следващия бюджет 2012 и 2013 ще бъде още по-сложен по отношение на плащанията предвид това, което вече ни е отпуснато за 2011 година. Трябва да видим как в бюджетната политика са отчетени тези рискове, които ще възникнат през следващите години. Второто е цената на контролната политика. Трябва да направим правилния избор както направихме за, през 2007, за 2007-2013 година за разходване на общностните фондове. Има два очевидни проблема, които се отнасят до общата европейска политика. Едното е въпрос, проблем с времето дали успяваме да регистрираме да, а, всички а, корекции. Защото всяко закъснение увеличава а, цените и е, усложнява управлението на фондовете. И мисля, че трябва а, много точно да проверим как стоят нещата. И третият проблем което е отбелязано от докладчика. Това са прогнозите. Особено предвид развитието на кризата. Необходимо е да е, има контрол върху за да може да се хармонизира политиката на сближаване и регионалната политика. И за да се е, финансират е, мерките за социално подпомагане, за умекотяване на шока. Ако няма контрол, е, ние рискуваме да проприемем голяма част от авансовите плащания. а, и не е не е лошо да включим този проблем за авансовите плащания в областта на контрола. Мисля, че можем да се споразумеем, да, да се основем на всички досегашни е, установени практики. Благодаря, господин председател. Първо, ще кажа, че работният документ е доста пълен и много точно посочва проблемите през последните години. Нещо, което ме изненадва и безпокои, е факта, че вече сме четвърти период за програмиране на структурните фондове и констатираме, че нещата са се влушили. Смятам, че след четири е, счетоводни периода трябваше нещата да се е, подобрят. Аз не мога да си обясня защо е, структурните фондове се управляват лошо. През юли 2006 година беше прият регламент за ползване на структурните фондове, който всъщност е, е в ущърп на доброто използване на структурните фондове. Аз съм за упростяване на процедурите, Разбира се, че съм за контрола на обществените финанси, но ако има контрол на контрола, малко се отдалечаваме от целите и има риск средствата да се насочат предимно за контрол и да не се разходват за други цели. така че не съм съгласна, като се предлагат допълнителни системи за контрол. Това ще бъде един допълнителен контрол, който няма да, доп... Принесе с нищо. В крайна сметка контрол се упражнява над а, сумите разходвани от комисията, авансови или не. А, така че не виждам смисъл да се добавя още един контрол. Той няма да подобри нещата. И накрая предпоследната точка на 39 член, в който предвижда проследяване на въздействието на програмите за сближаване. Може би там трябва да се уточни, че става въпрос за конкретни проекти и цели, за да не се разпростре контрола върху бюджетните цели, защото това е съвсем друга област. Благодаря ви. Благодаря, Хайде. Ще е, ви отговоря на един много уместен въпрос, който засяга всички членове на комисията. Утре ще го повторя на края на заседанието. Но искам да уточня, че следващото ни заседание ще се състои на 27 и 28 април. Като ще започне сутринта на 27 защото комисарят Левандовски се съгласи да дойде за да ни представи проекто бюджета, преди да го представи на пресата. Така че да сме информирани преди обществеността. Това ще стане от 9 до 12 е, половина на 27 април. И след това ще продължим на 28. Господин Воган. Yeah, uh, you, think, uh... Благодаря, господин председател. Мисля, че всички дискусии, които можем да проведем по кохезионната политика, са изключително важни, защото тя самата играе много голяма роля. В бъдеще знаем, че през есента на тази година ще се публикуват и резултатите от кохезионната политика. Не веднъж сме говорили колко важни са опростяващите процедури – доста говорим, но не съм много сигурен дали сме постигнали достатъчно добри и големи наброй резултати. И така, следващото, ниското ниво на плащанията. Това е нещо също много тревожно проекти са одобрени, обаче не винаги са финансирани, т.е. не винаги са подплатени с реалната възможност да бъдат реализирани. Мисля, че ще е добре да се направи един такъв анализ на това а, къде е причината, кой трябва да понесе вината, дали е държавата членка, дали някой от нейните органи или пък има някъде другаде в системата. Мисля, че един такъв анализ е добре да бъде направен и всички ще го приветстват, за да можем в бъдеще да сме сигурни, че плащанията регулярно ще се извършват. Благодаря. Благодаря, господин е, колега. Благодаря, скъпи колеги. Бих искал да кажа на господин на генералния директор, че ще му дам думата, ако иска да представи гледната точка на комисията и на различните служби на комисията по въпросите на сближаването. 2009 година и 2010 година е едно продължение на 2009 в този смисъл. 2008 и 2009 година беше една изключителна година, в която се опитахме да приспособиме бюджета за подпомагане економическата дейност в условия на криза. Това стана като от една страна добавихме 5 милиарда евро за две е, допълнителни години, значи става дума за 5 милиарда допълнителни средства – за възстановяване, плана за възстановяване и също, също времено ускорихме е, разходите там, където бе възможно. Предвид е, обема на структурните средства и на кохезионните средства, ускоряването на разходването е, в, да речем, за няколко седмици, има много голям ефект и дори това означава повече, отколкото 5 милиарда, които бяха добавени към бюджета. Но, както каза Сидония и други, това не е причина да действаме безразборно, и да загърбиме някои правила на добро управление и а, на баланс. Господин генерален директор, искате ли да вземете думата и да се изразите по въпросите? Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъде много кратък. По принцип, считаме документа на докладчика като един изваредно точен и ясен документиран доклад, но бих искал обаче да направя ни малки поправки и да отговоря на някои от зададените въпроси. Що се отнася до кредитите за изплащане 2011, после 12-13 година. За 2011 година вие споменахте е, приемането на проекто бюджета през април. Този проблем естествено ще бъде разглеждан и в бюджета 2011, т.е. в проекто бюджета 2011 има едно чувствително увеличаване, което ще трябва да бъде включено и във вашия документ. Що се отнася до 2012 и 2013 година, е, най-вероятно ще има много проблеми, свързани с кредитите за изплащане, защото тогава ще има е, доста големи средства, които трябва да се изплатат и тогава ще видим какво ще бъде. За сега обаче оценяваме, че нещата би трябвало да могат да бъдат в рамките на управляваното все още не мога обаче да дам точни цифри, не мога да е, представя по повече подробности. Както казахте, 2000, 2009 беше прякодна година, е, беше година, през която се въведе системата за управление и контрол. Това изискваше известно време. Сега вече обаче е, всички условия за приложение на системата са е, оптимални, така че е, навлизаме в стадии на плавна работа. Що се отнася до допълнителните аванси? В документа се споменава, че, в бюджет, че бюджет 2010 година може да се окаже недостатъчен предвид авансите дадени на пет държави членки. Според нас обаче това не е проблем и допълнителните аванси биха могли да бъдат е, пре, управлявани в рамките на бюджет 2010 без да се правят поправки. Що се отнася до преходните и временни плащания, има така, нещата са насърчителни и ако има допълнителни нужди, за тези времени или преходни средства, ще, е, това ще, ще, бъде, ще се разгледа, когато му дойде времето, т.е. през второто 6 месече. За сега не разполагаме с необходимата информация, за да потвърдим и че наистина ще има нужда от такива плаща. но просто мисля, че нещата са много задоволителни на този етап. Трето, Бих искал да направя едно пояснение по авансите. В работния документ е, се казва, че комисията не знае всъщност за какво се разходват тези аванси. И че на практика тези аванс, разходването на тези аванси не се контролира и няма никакъв мониторинг. Вярно е, че когато се изплащат тези аванси, комисията не упражнява контрол над държавите членки. Но е, контрол се извършва при ефективното разходване. Тоест тогава наистина е, контролираме самото, е, самото разходване и виждаме по, как, по какъв начин са управлявани средствата. Е, имаме някои различия по начините на изчисления, но това е много сложно и не искам тук да навлизам е, в подробности и да осложнявам нещата тук. Ще обсъдим това с докладчика, но в член 17 на междуинституционния е, междуинституционното споразумение а, е, на 14 април комисията ще приеме съобщение по повод техническите корекции, което ще, ще, ще включва всички специфични аспекти на член 17. Става дума за държавите членки, бенефициенти по това перо. Благодаря ви, господин генерален директор. Сидония, искате ли да направите едно заключение на казаното до тук? Е, е, Благодаря много за коментарите, които отправихте, за всички бележки, защото те определено ще подобрят още повече качеството на предложения от мен документ. Само искам да разясна едно нещо, което според мен е доста важно. Посланието, което искам да отправя чрез моя работен документ е не. Извинявайте, имам проблем с френската кабина, не чувам превода. Извинявайте, че ви прекъснах. Е, е, Бих искала да разясна едно нещо. след като благодаря на ораторите за отправените бележки. Моя работен документ не е молба да се увеличат плащанията в рамките на кохезионната политика в на този етап, защото дори Европейската комисия няма а, разчети, няма никакви изчисления по отношение на нуждите, които има държавите членки по кохезионната политика. Така че всички допълнителни плащания или допълнителни суми по бюджета трябва да бъдат разгледани много внимателно по-късно през годината. Вече мисля, че го казах, но нека да повторя и едно друго нещо. Моето притеснение по отношение контрола върху бюджета е, че този контрол е неразделна част от функциите на всички институции, но контрола и надзора по изпълнението на бюджета поради липса на време или други причини се прави за сметка на целите на кохезионната политика. А това никак не е добре. И така трябва да съчетаем двете неща. Надлежното реализиране на кохезионната политика от една страна и от друга страна правилното реализиране, постигане на целите. И така изискванията, свързани с кохезионната политика, превръща тези цели на кохезионната политика до някъде в нещо второстепенно. А ние такова нещо не можем да приемем. Ние трябва да имаме, разбира се, съответните важни контроли, но трябва да а, държим око върху това докъде сме стигнали в реализацията на целите. И така, благодаря ви много за всички бележки и специално на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря ви. Сега предлагам да преминем към доклада на господин Джовани Лавия <clears throat> за бъдещето на общата селско-стопанска политика след 2013 година. Имаме становище на Комисията по селско стопанство. Докладчик господин Лавия, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Очевидно е, че темата за реформата на общата селско-стопанска политика е важна а, за общността е, и е, предвид пъвността, е, с която се освоява бюджета и значението на а, тази политика за а, Европейския съюз доклада на колегата Лайон от Комисията по селското стопанство ще бъде представ... Той ще бъде представен следващата седмица в комисията и в предвид графика ние трябва да ускорим нашата работа, защото в момента доклада се пише и а ние не, разпо, не, не разполагахме с този доклад. При да говорим за ресурсите за финансиране на общата селско-стопанска политика след 2013 година, трябва да видим по-задълбочено какви са целите на тази политика и как стоически общата селско-стопанска политика се е, е, финализира за да може да служи, да дава качествени продукти и да бъде в е, полза на селските стопани. Тоест трябва да се разгледа разгледа качеството на продуктите за потребителите, но все по-често се включват и други теми, защото селско стопанство има значение за градоустройството, за запазване на природата и освен това е свързана с политиката в областта на околната среда, борбата с промените в климите. 30% от въглерода нашата планета се излъчва от растенията, които се отглеждат селското стопанство. Затова ние трябва да, да направим такава обща селско-стопанска политика, която да отговаря на всички тези цели. След 2013 година от финансова гледна точка общата селско-стопанска политика взема все по-голяма част от европейския бюджет и трябва да се а, е, е, а, обаче в бюджета на последния бюджет а, е, тя заема 43%. А, а пък за 2013 ще бъде 39%, т.е. делът и намалява. И е, в доклада Lion е, се препоръчва поддържането на, на обща селско-стопанска политика в Европейския съюз. Това е един първи отговор на дебата в Европейския съюз, който се говореше за ренационализация на селско-стопанската политика. Е, което ще има огромни последствия за бюджета. Първото заключение е, че е необходимо да се поддържа обща европейска селскостопанска политика, без да има процес на ренационализация. Втората цел е която също личи от доклада, е за да се постигнат целите на общата нова е, е стопанска политика, тя трябва да има адекватно финансиране, е, което да зачита и миналото, и е, новите цели, които се добавиха. Затова е необходима адекватна финансова подкрепа Е, и ние трябва да се пронесем именно сега в момента, който се приема тази нова селскостопанска политика. Благодаря. Да, ние наистина имаме доста така сгъстени срокове, защото крайният срок за внасене на изменение е 13 април до обяд. Благодаря на докладчика, че успя да свърши на време. Преди да дам думата на колегите, е, искам да привлека вниманието ви върху два важни члена от проекто Становището. Точка 3. Джовани е, обясни, в която се препоръчва запазването на цялостното финансиране от общностния бюджет на общата сълскостопанска политика. Тази позиция е малко по-различна от позицията на бюджетната комисия, когато приемахме многогодишната финансова рамка, сегашната. Може би ще получим уточнения. От друга страна, по отношение на точка 6 мисля, че ще бъде добре изпълнителната комисия да прочете тази точка, проекта, за да даде становището се. Тук става въпрос за процедурен проблем, който е много важен, за да видим с какво поле на действие разполагаме при оценка на селско-стопанските разходи, предвид е, графика, свързан с договор от Лисабон. Първият оратор е Салвадор Гарига. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че този доклад за становище е наистина много уместен. За пръв път ние изразяваме нашето мнение за повече от 40% от разходите на Европейския съюз. Мисля, че това е изваредно важно да се направи сега и точно сега, точно преди да, преди да бъде е, включено, включени измененията. Защото нека не забравим, че след 2013 година ще има отново обсъждане за бъдещето на ОСП. А, колегата наистина а, постави пръст в а, раната. А, защото трябва наистина да помислиме сериозно, ако искаме ОСП да остане наистина общностна политика. Тоест, трябва да дадем една, един бюджетен отговор, едно бюджетно решение. Тоест, ние трябва да е, определиме какъв ще бъде отговора на Европейския парламент. Е, че ОСП трябва да се финансира на общностно равнище. Това е политика, това е политическа опция, това е политически избор, но това трябва да се впише в цялостната стратегия 2020. Не става дума само за ОСП, става дума и за политиката за сближаване. Тези политики трябва да спомогнат за е, постигане целите на стратегия 2020 година, т.е. трябва да има взаимно допълване между различните стратегии. Е, повтарям още веднъж, селско топонската политика е основен инструмент за борба срещу промените в климата, но тази политика трябва да бъде правилно и достатъчно добре финансирана. Колегата спомена нещо, което според мен не трябва да е, бъде обект на по-задълбочен анализ. ОСП не може да се превърне в а, е, отрасъл, който да финансира други недостатъчно финансирани отрасли. Не трябва да повтаряме тези грешки, които сме правили в миналото. Средствата за селско стопанство трябва да бъдат насочвани към селското стопанство само и единствено. Так, так господин председател, мисля, че доклада на колегата Лавия трябва да бъде подкрепен от цялата комисия и да служи за основа на бъдещи обсъждания. Благодаря ви. Значи ННП няма възражение. Госпожа Янсен за Алде. Благодаря, господин председател. Понякога да ми по точките, подчертани от господин Лавия, да, ние трябва да се придържаме към общата сълскостопанска политика за някои неща, но по време на преговорите за финансовите перспективи а, той изрази мнение, с което а, аз не съм съгласна. Мисля, че е правилно да се каже, че трябва да имаме общ подход към общата сълскостопанска политика. Това е най-важното. Господин Лавия изрази становище по доклада на Джош Лайн, но ОСП беше разгледана и в Комисията по селско стопанство и мисля, че господин Лавия а, така намира баланса между а, актуалните бюджетни а, въпроси и това, което проистича от Лисабонския договор – ние обаче от страна на парламента също имаме своята перспектива и знаем, че най-вероятно ще има някакви проблеми тази година, особено във връзка с новите процедури. Разбира се, има различия в мнението по отношение на размера на бюджета за ОСП, всеки може да има различно мнение, но аз се обзалагам, че този бюджет ще става все по-малък в бъдеще, защото това е реалността. Ние не можем при тези условия, съществуващи в държавите членки, в обществените финанси, ще могат да се а, намерят повече средства а, за ОСП. И затова си мисля, а, че трябва да поразсъждаваме дали всички части на настоящата ОСП функционират еднакво добре и дали не може да се реформират някои неща. Но тези реформи ще бъдат разисквани в Комисията по селското стопанство. Аз вярвам, че в рамките на съвета ще се от отправи апел а, за това, както и вие, господин председател, опоменахте в доклада по собствените ресурси. А, ще трябва да държим много повече сметка за собствените си а, ресурси и напред. Ние ще проведем тази дискусия, това е сигурно. Но като цяло доклада на господин Лавия е много неутрален във връзка с проблема и аз го приветствам за това. Защото това е начина да се предостави добра атмосфера за дискусията. Искам да изразя отново подкрепата си за този доклад. Благодаря. Благодаря много, Ана. Благодаря, Ан. Виждам, че Днес дамите са войствено настроени. Преди малко Сидония, която която каза, че трилога е едно военно противопоставяне. Тук като сега а, Ан така също войствено изложи своето позиция, но смята, че е... благодаря. Сега съвсем накратко искам да благодаря на господин Лавия а за доклада за становище. Смятам, че това е наистина много балансиран документ. Точка 3 обаче искам да привлеча вашето внимание. Може да бъде тълкувана по повече начини. Господин Лавия, мисля си, че вие, не, е, вие искате да а, се а, национализира, а, така да се каже, общата селскостопанска политика, а, би ми било интересно да знам а, какво а, виждате така като намерение в точка 3. А, бих предложил да бъде малко по-конкретен дни, за да може а, вложеното съдържание в този текст да бъде а, тълкуван а, по еднакъв начин. А, в Финландия, например, откъдето съм, а, ние имаме селско стопанство, макар и слабо, а, защото има много сняг и дори сега има един сантиметър сняг, но ние пак се стараем, така че благодаря ви. Не, не знам дали трябва да стигнем до заключение, че сте за затоплянето на климата. Това зависи от географското положение на всяка една от страните членки. За някои е добре. Госпожа Грели, благодаря, господин председател. Няма да съм воинстваща. Просто искам да а, предложа за дебат няколко идеи. Първо, ние смятаме, че трябва да, дълбоко преразглеждане на ОСП предвид но, новите дадености в областта на околната среда и економиката, защото в момента 80% от помощите са в полза на 20% от селските стопани. Тези цифри би трябвало да ни безпокоят. Ние всички сме за една силна ОСП, за да може селското панство да устоява на нестабилността на пазарите, на флуктуациите. <clears throat> И за това знам, че вие добре играете с думите, господин председател. Беше подчертано колко добър и неутрален е доклада. Аз нямам, не познавам такива тънкости в езика като вас. Не, не виждам, но виждам разлика между неутрален и безвкусен защото ОСП трябва да си определи редица цели. Ние настояваме за три цели по-голяма справедливост след тази констатация, по-голяма ефикасност в управлението, на която държим. Ние смятаме, че трябва да се преразгледа сегашната бюджетна архитектура на ОСП и по-специално разпределенето между преки плащания, финансиране на устойчивото развитие <clears throat> и освен това да се подчертаят противоречията между първия и втория стълб, е, особено условията за екосъобразност, <clears throat> защото наистина между двата стълба има против... противоречие. Това е много важно, защото много често тази политика се успорва и за това тя трябва да бъде узаконена в очите на европейските граждани, а за тази цел трябва тя да преследва цели, които отговарят на изискванията на гражданите, градоустройство, борба срещу промените в климата. И накрая ще кажа, че да, това е една интегрирана политика, тя трябва да остане такава, <clears throat> трябва да бъде по-солидарна, отколкото е сега, а въпросът с финансирането трябва да проистича от целите на ОСП, от това, което ние искаме тя да постигне. Ако се споразумеем по тези цели, мисля, че колективно ще намерим средствата за финансиране. Това е, господин председател. Благодаря, <clears throat> колега. Това, което казахте, е интересно и мисля, че може да бъде формулирано в изменения от ваша страна. Така е, до склада няма да бъде толкова безкусен, както казахте. Ще, ще има малко сол. И искам да се спра на една важна на един важен пункт, това, което казахте последно и смятам, че господин Райнер, на който ще дам думата сега, ще бъде съгласен с това. Общата селско-стопанска политика трябва да се разглежда първо в зависимост от целите. Какво очакваме от нея и след това да се определи бюджетът. не, това не беше подхода на Европейския съвет при предишните преговори по финансовите перспективи, когато по инициатива на френското председателство първо се договори размера на бюджета за, е, на едно и също равнище за 7 години. Доста странни преговори, които достигнаха до резултат при който единственото поле за маневри беше излишъка в бюджета на общата селскостопанска политика. Също времено в някои от държавите членки селските стопани бяха разорени от падането на цените. Така че резултата е доста странен и противоречив. Мислехме, че защищаваме нашите селски стопани, гарантирайки определено равнище на бюджета за ОСП, но на практика селските стопани през последните години доста пострадаха. Хайме, Рай, Райнер Бърге. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich denke, dass zum gegenwärtigen Благодаря ви много, господин председател. Смятам, че така както стоят нещата, доклада за становището на нашата комисия за а Комисията по селското стопанство е добре балансиран. Бяха казани доста интересни неща, но ние като комисия трябва да сме сигурни, че не навлизаме в компетенциите в територията на водещата комисия. Вярно е, че доста сериозни въпроси бяха повдигнати от другите членове на комисията. Но очевидно трябва да се опитаме а, всичко това да го дискутираме с господин Лайнс в понеделник. Съгласен съм, че на първо място трябва да формулираме целите от гледна точка на съвместното взимане на решения. А що се отнася до бюджетната рамка, ще трябва някакъв компромис да си представи, но не трябва да се прави компромис с целите защото ние, описвайки а, нещата преди време, подчертахме, че ако ще има значително намаляване на бюджета, то тогава да има, дена, да има ренационализация. А обаче това беше хвърлено в кошчето, като че ли за отпадъчна хартия. Формулировката беше един, постигнато от един наистина труден компромис. А, обаче всички ние всъщност искаме обща сълскостопанска европейска политика. Обаче се достига до един момент, в който държавите членки не са сигурни, т.е. Не, не са желаещи особено много да осигуряват е, необходимите средства. И така, нека да се върнем към денационализацията и да поискаме съфинансиране от а, а, държавите членки на поставено на задължителна основа. Не, не, не, това трябва да се а, прави. Трябва да помислим дали такава альтернатива би ни свършила работа или не. Ето за какво става дума, за колко големи различия в мненията става дума и затова ви казвам, че беше една трудно, един трудно постигнат компромис. Отново възникна въпроса за съфинансирането но ние говорим за разпределение 20-80 или 80-20 но има и други елементи, които ще бъдат взети предвид собствени ресурси, механизма за корекции и така нататък. Когато става въпрос за справедливото разпределение, това е един доста комплексен въпрос. И не е чак толкова лесно да бъде дефиниран съвсем кратко и ясно. Да, благодаря. Да, един от парадоксите, те са многобройни в тази политика. Обикновено страните, които са най-неблаго... Не, благоприятно настроени към ОСП, отказват да има а, тавани. Знам защо Естел каза, че нещата не са така, са малко постни. Разбирам, разбирам я, но може би бихме могли да се обединиме около а, текста, просто защото наистина документа становището е много неутрално. крайна сметка това е становище. Е, и Райнер тук що спомена, че ние не сме, нямаме правомощията да определяме новата структура на ОСП. Не, това, това не е наша работа. Но от друга страна, ние не искаме повторно национализиране. Ние не сме съгласни обаче с казаното в параграф 3, т.е. за различията между държавите членки. И ние искаме тези разлики съществуват. Тези съществуват. Въпреки, че плащането и средствата да идват от бюджета. Макар да има две малки стълбчета, които са обект на съвместно финансиране. Това може да стане в, можеше да стане в Европа, такава каквато беше, 12, в Европа на 12 на 15 но сега трябва да внесеме поправка тук, да кажем, че не искаме повторно национализиране, да, това е добре, но да има справедливо разпределение на бюджета, трябва да бъдат е, точно определени целите на ОСП. Това не е наша работа. Това, не, разбира се, не може да стане до 13 април. Но е, просто да запишеме, че плащанията трябва да, да почиват на а, е, еднакви критерии, а не на така наречените исторически тавани. Знаеме, че има много разлики, затова смятам, че трябва да добавиме този елемент на справедливост в е, доклада. Същевременно обаче ми се струва, че не трябва да вземаме позиция по съвместното финансиране. Да оставиме тези неща на страна и да оставиме комисията по селско стопанство да е, изрази своето становище относно реформата на ОСП после можем да обсъдим с тях, но не сега. Не, не да изразяваме нашо, нашото мнение сега. Нека не забравяме, че 13 април е крайният срок за внасене на измененията. Господин Козлик, благодаря ти, от. Благодаря, господин председател. Важното е дали Европа разбира на къде се движи света. САЩ, например, а, прие един 50 годишен план за това как да се справи с проблемите на производството на храни, селскостопанското производство. Това е стратегическо а, по значение развитие за САЩ. Те искат да бъдат лидери в производството на храни. Те го приеха преди 5 години и те го реализират стъпка по стъпка съвсем праволинейно. Тоест, те организират все по-добре селското си стопанство. ГМО се включва в линиите на производство следват тенденцията към все по-ефективно производство. Подобна политика се а, прилага от Бразилия, Аржентина и а ние търсим някои решения, които защитават всяка държава членка от всички други останали държави членки. Вместо да се концентрираме върху това как да бъдем конкурентноспособни а, в световен мащаб. Ние гледаме да задоволим вътрешните си интереси или а, някакви конфликти. Ето защо аз имам сериозни притеснения, по отношение бъдещото развитие на селското стопанство в Европа. Защото не може дългосрочни проблеми да се решават с краткосрочни мерки. Ние импровизираме. Виждаме напоследък как се опитваме да се нагодим а, а, по реалиите, без обаче да нагодим реакцията си към тези реалии. Например, национализация, денационализация, финансиране и така нататък. Но частично са национализирани е нарационализирана рационализирана селскостопанската политика, защото имаме съвместно финансиране, т.е. всяка държава членка финансира известна част от това. Но аз се притеснявам, че както в миналото, а, е, така и сега а може да раздробим селско-стопанското си производство и нищо да не постигнем. Ако го направим, а, ще се наложи а, да се променим доста. Ако обаче успеем да намерим онези подходящи дъл... средносрочни, дългосрочни мерки, които ще стимулират а, производството на храни в селското стопанство и, и измъкнат от натиска на целия свят, ще е много добре. Благодаря много. Госпожа Дюран, благодаря. Аз а, също искам да предложа за дебат някои елементи. Според мен е, доклада е, е консервативен смисъл, че запазва до голяма степен статуквото. Аз ценя това, защото той отказва, отхвърля е, ренационализирането, доста ясно посочва връзката между първия и втория стълб, в точка С. В предложенията могат също да бъдат пояснени. Но, макар че Комисията по селско стопанство ще използва своите нови правомощия по Лисабонския договор, мисля, че не е неуместно бюджетната комисия също да даде някои насоки. Това е нашата роля. Така че и аз искам да предложа няколко изменения, които да пояснят това, което ние наричаме суверенитет по отношение на хранителните продукти, а не да приемаме американския модел, който ще донесе в Европа всичко, което не желаем да видим тук Нека да имаме една обща европейска селскостопанска политика, която да зачита околната среда, да гарантира добри доходи за, дори за най-дребните селски стопани в Европейския съюз, да бъдат полза, полза за всички. Така че смятам да внеса някои изменения, за да поясня или да уточня насоките, основните насоки които на момент изглеждат заплашени, но в случая не са. Защото доклада препоръчва запазването на общностен подход, запазването на необходим адекватен бюджет, който няма да се връща обратно в държавите членки, ще бъде на европейско равнище. Благодаря ви. Сега ще помоля докладчика да приключи този богат дебат. Преди това само а, един елемент, който да поясни дебата. Когато говорим за, в кавички, ренационализация, т.е. връщане на компетенциите към държавите членки, няма да обсъждам а, как се е родила тази идея, но си давам сметка, че има объркване. Тук трябва да се знае, че има три различни равнища. На първо място определянето на съдържанието и правилата на общата селско-стопанска политика, общата организация на пазарите, която от сега нататък ще бъде обект на съвместно вземане на решение между парламента и съвета. Мисля, че по е, в това отношение има широк консенсус. Е, правилата на общата селскостопанска политика трябва да се определят на европейско равнище и да останат в компетенциите на Европейския съюз. Има обаче едно второ равнище и това е финансирането. Политиката се решава в Брюксел. До сега се финансираше 100% по отношение на първо, първия стълб от европейския бюджет. Трябва ли да останат тези 100%? Има и едно трето равнище, а именно националните е, допълнения към е, Европ... общата селскостопанска политика, както и допълнителни национални финансови помощи, които са, са демини, мисля, с минимални. С кризата в млякопроизводството много държави трябваше да изплатят помощи на селските е, стопани, било директни плащания, минимални и било отлагане на изплащане на задължението, отпускане на кредити и така нататък. И независимо от финансовите аспекти, има национални правила в областта на защитата на околната среда, на защитата на конкуренцията, които са различни в различните държави членки. И има нещо, за което се говори малко по отношение на селското стопанство, както и на индустрията. Това е доброто функциониране на вътрешния пазар. Придвижването на стоките вътре в Европейския съюз отношенията между европейските производители. Така че имате тези три равнища. Определянето на съдържанието на ОСП на европейско равнище, финансиране и национални аспекти. И когато говорим за ренационализиране, трябва да знаем, че то може да засегне е, три различни аспекта. Господин докладчик, да приключите дебата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за всички елементи, които допълниха в дебата, които ще бъдат изключително полезни в допълнителната работа по тази тема. Ще ми трябва още време преди да се финализира доклада и преди да можем да приключим с обсъждането на реформата на ОСП след 2013 година. Искам да ви припомня, колеги, очевидно е, че това е становище по един доклад по собствена инициатива. Има едно съобщение на комисията, което ще трябва да разгледаме. Има и законодателен текст което ни дава възможността да изразим нашето становище в по-големи подробности и затова ми се струва, че е уместно да оставим Комисията по селско стопанство да се произнесе по редица технически аспекти, която може, е по-добре да се произнесе доколко ефикасни са някои аспекти на ОСП, връзката между а, първи и втория стълб, развитието на селските региони и така нататък. Днес в а, дебата се очерта желанието да се продължи общностното финансиране на общата селско-стопанска политика. някои мерки, свързани с развитие на селските региони, например на регионите в неблагоприятно положение, там финансирането може да бъде съфинансиране с държавите членки и мисля, че ще можем по-нататък да навлезем в повече подробности но като цяло, мисля, с някои нюанси, остава общото впечатление, и, че всички тук са съгласни да а, имаме една обща, тук наблягам, общо европейска селско-стопанска политика. И, и е, очевидно се, се очерта мнението, че преди да говорим за финансиране, за ресурси, трябва да определим целите. И е, в, сега в ОСП има вече много нови елементи. Това е не е само политика насочена към производството, но към запазването на качеството на продуктите за европейските потребители. Една политика, която все повече се свързва с производството на някои обществени блага, които а, е, може би не носят пряка полза на европейските селски селски стопани. И за това трябва да проведем една кампания за приобщаване на европейските граждани, които да знаят, че когато се заделят ресурси, тук не се поощрява само селското стопанство и самите селски стопани, но се поощрява производството на обществени блага, на намаляването на емисии от въглерод, предотвратяването на природните бедствия и така нататък. Е, това са редица полезни аспекти, на които ние трябва да наблегнем и в нашия дебат, и пред обществеността. И мисля, че е, трябва да отбележим в нашето становище, преди да се стигне до гласуване в комисията. Благодаря, колега. Забравих да дам думата на генералния директор е, Господин генерален директор, давам ви думата. Благодаря ви, господин председател. Много интересно обсъждане, но ще отговоря и на техническия ви въпрос. Наистина, противно на написането в параграф 6, комисията ще внесе е, корект, корективно писмо относно ОСП. Просто би трябвало да това да, да залегне в текста. Да, вие докладчика ще влезе в връзка с комисията и ще се разберете. Сега, графика, календар. Що се отнася до нашите изменения, радвам се, че ще има много изменения, които ще а, така дадат а, малко в вкус на този доклад. Тези изменения трябва да се внесат до 13 април 12 часа. Ще се гласува 27-28 тук в нашата комисия, в комисията по селско стопанство през юни и на пленарна сесия през юли. Благодаря ви. Господин Левандовски ще дойде след няколко минути. А сега минаваме на точка 13. Господин Калфин, дългосрочна устойчивост на публичните финанси за възстановяващата се економика. Едно съвсем простичка тема. И господин Калфин ще ни даде решение на проблема и то веднага е не съвсем толкова бързо решение, господин председател. Това е становище, което нашата комисия трябва да предостави като не водеща комисия, защото водещата е, е економика, економическата. И става въпрос за, кому... за комюнике, за съобщение от октомври миналата година. Става въпрос за начини за излизане от а, кризата. Настава въпрос за заздравяване на мерките, и средствата а за контролиране. Моля ви а, тишина в залата. Господин Калфин. Разбира се, всяка държава членка има специфики в своята економика и съответно реакция на кризата. Самият доклад ще има ще предизвика доста разгорещена дискусия, но ние тук в нашата комисия трябва а, да погледнем нещата от гледна точка на европейския бюджет. Така че основните точки, които ние можем да повдигнем в нашето становище и ще поискаме да бъде в доклада на парламента, могат да бъдат следните. Аз съвсем накратко ще изреда това, което смятам, че е важно да, да се получи в окончателната версия. Така би трябвало а да очакваме координация на економическите политики като абсолютно задължителна. Да има синергия, за да се постигне по-добра координация. Второ, а, по отношение на конвергенцията ние трябва да очакваме един, един преглед, една промяна а, на възможностите за конвергенция на, и вероятността да създадем един европейски а, монетарен фонд. А така, що се отнася до финансирането на бюджетите, 70% от бюджета на Европа влиза от държавите членки, от националните бюджети на държавите членки. Това трябва много ясно да се подчертае в доклада а за да можем да контрираме гласовете в, от някои а, кръгове в някои държави, като се, които казват, че във времена на криза трябва да се намали европейския бюджет, за да се облегчат националните бюджети. Няколко положителни примера. Например, плана за възстановяване с доста ограничени ресурси. Това е един много добър пример за това как могат да се притъпят най-отрицателните последици от економическата криза. Като цяло, основната идея на нашето становище е дългосрочната стабилност на публичните финанси, което е директно свързано с европейският бюджет и неговото регулярно финансиране. Защото независимо какви мерки се планират за излизане от економическата криза, а те трябва да бъдат координирани в пълна степен а да се, и да се разглеждат от гледна точка на европейските ценности, на ценностите на европейския бюджет, за да подпомогнат ам, държавите членки а, в усилията им да върнат своите економики обратно в, а, на пътеката на конвергенцията. Що се отнася до приходната част на бюджета, тя трябва да бъде стабилна и това е най-важното. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик. Господин Неглун, имате думата. Благодаря, господин председател. Неко първо а, така да кажа няколко неща по графика. Доколкото разбирам, на 25 е крайния срок, т.е. това е тюркуазена седмица, т.е. аз пропуснах срока и това е лошо. Защото мислех, че може, можеше да има повече изменения и а, а, за да допълна това интересно становище, ако имахме а, други срокове. Просто това беше неподходящо фиксиране на срока. Това е просто критика така към администрацията. Що се отнася до темата. Аз съм докладчик в сянка за, в економическата комисия. Там имам съвсем други мнения. Някои от групите са така подкрепят казаното от докладчика, други пък имат доста против, съвсем различни противни мнения. Имахме, имахме там наистина много конструктивни обсъждания. Опитахме се да постигнем консенсус, но не успяхме, защото така мненията бяха доста е, раздалечени. Така че, както казах, ако а, графика беше друг, щеше да има много повече интересни изменения, които да. Но просто ето секретарията не е, не е така направил до правилния планинг. Що се отнася до темата на наблягаме на устойчивостта на публичните финанси, защото ако, не, не продъл... ако продължиме с тези разходи, някой ден ще имаме такъв дефицит, че няма да можем вече да гарантираме европейския социален модел, да, подкреп, да подплатим европейския социален модел. Така че ние ние не можем да се съгласиме с точка 8, 9 и в някои други точки смят, смятаме, че подхода не е правилен предвид трудната а, економическа криза, така че господин а, председател, имайте преди, че ние ще гласуваме против това становище, а също времено обърнете а, внимание на секретарята за лошото планиране. А, поради, може би, това, че не можаха да се внесат допълнителни изменения, ние ще гласуваме против. Господин докладчик, искате ли да, господин Столен, Столоян, да, кажете. Благодаря, господин председател. Бих искал да кажа, че ние внесахме три изменения и сме съгласни с двете компромисни предложения, внесени от господин Калфин. Става дума за компромис а и компромис Б. Господин докладчик, господин докладчик е внесъл и две устни изменения е, устно изменение номер едно. Тук имаме известни резерви, защото считаме, че съгласно сега действащите правила, Е, бюджета не трябва да бъде балансиран, не може да, бъде, да има дефицит. И е, на практика това изменение е излишно. Що се отнася до устно изменение номер 2, ние предлагаме на докладчика да, да добави нещо, да включи нещо, ще го кажа на английски. да осигури дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, скъпи колега. На по този изваредно на тази изваредно важна тема е трудно да се вземе позиция. От една страна договор изиска от нас да бъдем много дисциплинирани и да има бюджетна стрикност и същевременно да даваме е, съвети на държавите членки, които обаче, за които това обаче не въжи. А ние бихме е, така бихме били склонни да ги насърчиме да, да, прес, да следват нашите, нашия пример, а от друга страна бихме искали да получим повече пари от държавите членки, така че Господин докладчик, искате ли да реагирате по различните предложения за изменение? Благодаря, господин председател. И аз мисля, че няма, не разполагахме с необходимото време за да навлеземе в такава дълбочина на нещата. Е, и самия доклад повдига много въпроси. И разбира се, аз разбирам, че има много различни мнения в водещата комисия, но мисля, че ние трябва да се придържаме към бюджетните аспекти. Така че това е обаче времето, с което разполагахме и трябва да се опитаме да постигнем колкото се може повече компромиси. Благодаря ви. Благодаря. А сега. Радвам се да посрещна бившия ни колега Янош Левандовски, бив член на комисията по бюджета, който в качеството си на комисар е за първи път сред нас. Спомням си последния път, като беше в тази зала, седеше на една малка масичка, като обвиняем пред съда на изслушването и накрая получи поздравление на журито. Господин комисар, благодаря, че дойдохте тук за обмяна на мнения по един малък законодателен пакет, който е прият от комисията и по който нашата комисия трябва да се произнесе и който е свързан с прилагането на договор от Лисабон и по-специално промяната на досегашното междуинституционално споразумение в многогодишна финансова рамка, със съответните изменения, наложени от договора от Лисабон. Пакета се състои от три законодателни текста, които ви предлагам да представите накратко. След това да изслушаме вашите и коментарите на колегите. Благодаря за поканата. Струва ми се, че комисията има повече има нужда от повече време за да си почине след Великден, защото почти никой не е в комисията, но ние сме на работното си място. И аз поисках да ми дадете възможност да се срещна с вас, за да мога да подчертая още веднъж, че нашите задължения през 2010 са далеч над бюджетната процедура, която е доста предизвик пълна с предизвикателства, но в добри ръце. Това е новата среда, но ние трябва да гледаме напред като хора на бюджета. Що се отнесе до календара за тази година, Лисабонският пакет от документи, който е вече във вашите ръце, беше прият на 3 март от колежа. Има някои спорове, които ще трябва да бъдат решени от Комисията по помирението. Сега, обаче, трябва да си говорим не само за финансовия регламент, както госпожа Аштън каза, без цифри, без стойности не може да се направи кой знае какво. Един месец след формалното, официалното решение за създаването на а, тази нова формация, наистина изисква от нас а, да дадем още малко време а, за тази служба за външни действия. Но Сидония, знаете, че има основна роля. На 27 април ние трябва да приемем проекто бюджета и същия ден, както е обичайно, да го представим на парламента. Също така на 27 ние трябва да приемем като комисари доклада за функционирането на междуинституционалното е, споразумение. И така, в началото на юни най-късно трябва да сме готови с ревизията на финансовия регламент, което е много важно. След това ще се направи преглед през юли и това е много важно. А финансовата перспектива обаче, за съжаление, не е обединяваща брънка а за Европейския съюз и обикновенно 27-те сме много обединени, но не много за парите. Така, по член 312 от Лисабонския договор ние имаме едно предложение – за, е, за инкорпориране на многогодишната е, финансова рамка, а да, е, в цялостният доклад, за да бъде прията заедно с, в пакета. Но се, се посочва, че частично трябва да бъде в многогодишния план, но също така и в финансовия регламент. И така, основната презумпция, философия а, за това, което беше представено на парламента от нас е да не предос... предлагаме никакви нови изменения, освен ако не се изисква от новия договор. Това е минималистичния подход, но това е съвсем съзнателно, за да не отваряме пак котията на Пандора а, по още дру... противоречиви въпроси. Нещо друго по този пакет е а, също важно, а именно да балансираме А, правата и задълженията на съответните институции и най-вече увеличаващите се правомощия на Европейския парламент. Многогодишният регламента за многогодишната финансова рамка е изключително важен и той е интеринституционален, той е междуинституционален. И това е основната философия за това, което беше направено от нас. Вече беше посочено, че има промяна в името по това междуинституционално а, споразумение. Това, което беше необходимо, беше да се ревизира финансовия регламент, който да бъде, а, които да бъдат прияти по а, регулярната процедура, законова процедура. Да има нови разпоредби във връзка с трансфера. Ние се споразумяхме за това през ноември 2009 година в Комисията по помирението. Изключването на Европейската централна банка а, поради, а, поради нейния съвсем специфичен статут и прехвърлянето на сътрудничество, полицейското сътрудничество в първия стълб. А, съвсем съзнателно са направени някои промени. А, за да могат да се подредят по линията или успоредно на основната линия всички а, елементи, за да стъпим 2010 година, да стъпим на здрава основа, за да можем след това да преодолеем някои много малки, несъществени, противоречиви а, въпроси. Е, знаят моите колеги а, как стоят нещата, но искам да подчертая, че става въпрос а за равняване едни към други. Може да е минималистично като подход, но ние трябва да създадем а, и да положим в основите една много стабилна законова а, база, за да можем да вървим напред и да се справяме с другите а, така по-противоречиви въпроси, които обаче са не толкова мащабни. Благодаря ви, аз съм готов да от... за вниманието и съм готов да отговарям обаче на по-простичките въпроси, ако може. Или поне на някои от тях ще се опитам да отговоря. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин комисар, за е много ясното изложение по този съзнателно минималистичен подход на комисията в опита да се постигне споразумение между трите институции в най-кратък срок по всички корекции, които не би трябвало да предизвикат особени политически стълкновения и за да може после да започнат, вероятно, по-оживените преговори по пунктове, където е необходим политически дебат. Този подход поражда обаче някои въпросителни и ще започна с въпросите на Райнер Бъге. Благодаря, господин председател. Господин комисар, в новото си качество съм щастлив да сътрудничам. Понякога имаме конфликти с комисията, която този път е възприела един много предпазлив подход в своите предложения. Разбира се, трудно е веднага след избирането на новата комисия, следващите 15 дни тя да отговори на всички политически потребности, за които настоява парламента. Това, което трябва да обсъдим и да договорим съвместно, е изключително сложен пакет и а, искам да се спра на два пункта, по които съм особено компетентен. Едната е многогодишната финансова рамка и второ е подписването на ново междуинституционално споразумение. В член четвърти от сегашното междуинституционално споразумение МИС се казва, цитирам, ако няма корекции и изменения в бюджет, определен в многогодишната а, финансова рамка, а, се предвиждат евентуално а, период за следващи корекции. Трябва да се помисли за сериозни теми като енергийната сигурност, космическата политика, спорта, финансовите последици от а, създаването на службата за външна дейност едно между институционално споразумение включва всички институции. Вие справо казахте, че много проблеми са все още висящи и споразумението по направените предложения е едно доста трудно упражнение. Бюджетните последици, влиянието, отражението върху бюджета от влизането в сила на Лисабонския договор, всички оперативни и административни средства налагат да има корекция на бюджета и смятам, че би било уместно комисията да постави този, тези проблеми в една многогодишна рамка, дори по отношение на сегашната финансова рамка, за да няма дублиране или пък частично решаване на някои проблеми. Или, ако няма друга възможност, да се приложат членове 21 до 23 от сегашното МИС, за да се гарантират необходимите средства. А ако не достигат е, ресурси, да се преразгледа цялата финансова рамка в светлината на Лисабонския договор. Това е доста сложна работа. Всичко това трябва да се обсъди в основните категории. Маржовете са сведени почти до нула. Трябва да видим дали трябва да обсъждаме и отрицателните приоритети? Какви са възможностите на економиката? Защото в противен случай всички предизвикателства, които поставя пред нас Лисабонския договор, няма да могат да бъдат посрещнати. Трябва да се направи всичко възможно да се покрие периода поне до 2013 година, още от сега, с оглед на влизането сила на Лисабонския договор. Освен това, смятам, че сегашното между институционално споразумение с всичките възможности, които разкрива и дискусията за неговото усъвършенстване по отношение на инструмента за гъвкавост, на резервите, които, възможности, които позволяват някои инструменти да се използват извън рамките на бюджета, а, налагат да се обсъдат резултатите, постигнати до тук. през 2005 и 2006 година имаше предложения, които не получиха мнозинство съвета и в комисията, но има някои идеи, които биха позволили да се доближат гледните точки и да се стигне до политическо решение. Искам да се спра на особено на една точка, която много ме а, притеснява. И се питам дали това е единствената бомба с закъснител в текста и в различните правни тълкования на разпоредбите. В сегашното междуинституционално споразумение се предвижда преразглеждането на многогодишната финансова рамка, бив член 22 и, и адаптирането 0,22% от брутния национален доход да се приема с квалифицирано мнозинство в съвета и с абсолютно мнозинство в парламента. На практика това беше решено за проектите Галилео. Не знам каква е позицията на комисията в това отношение. Как какво мисли съвета, различните държави членки. Знам, че има в момента, че тече дебат за квалифицираното мнозинство под 0,23% при и тълкуването член 312, който се се отнася до абсолютното мнозинство, защото ако се прилагат тези разпоредби, член 22 е, отпада. Ние трябваше да направим преразглеждане и ако решим да направим това, е, мисля, че ако трябваше да се взимат решения с такива мнозинства, е, нямаше да стигне до никъде. Ако, например, бяхме приложили тези правила при приемането на Галилео, нямаше да има такъв проект. Така че е, правното тълкование на този текст ще има огромни последици за позицията на парламента и равновесието на властите. Как можем да запазим тези разпоредби, при положение, че ще затрудняват работа и как ще може в бъдеще бюджетния да се улесни бюджетния орган, защото иначе ако оставим тези текстове, той ще зависи изцяло от желанието, от волята на държавите членки. Искам, настоявам да получа допълнителни обяснения. Можем, може би, да обсъдим и другите елементи, защото вероятно не сме видели и други бомби с закъснител, които ще, е, в които ще се препънем при тълкуване, правното тълкуване на други текстове. Мисля, че трябва да си зададем един въпрос. Трябва да настояваме преразглеждането да се основава на договора от Лисабон и да не обхваща само техническите аспекти. Това е трудно, но това е полити... наша политическа отговорност, която трябва да се поеме от парламента в рамките на новия Лисабонски договор. Същото въжи за службата за външна дейност. Трябва да се адаптира члена, който засяга общата външна политика и политика за сигурност и нейното отражение в междуинституционалното споразумение. Трябва да се отчете предложението на госпожа Гресле и цялата глава, която се отнася до ОБ... ССП общата външна политика и политика за сигурност. Защото се предлага подмяна на различните посланици с представители на тази служба. Тоест, има редица неща, които трябва да се обсъдят. И хубаво е, е дискусията да върви едновременно в съвета и в комисията. Защото трябва да се отчете и становището на парламента, иначе всичко това ще ни попречи да стигнем до е, междуинституционално споразумение. Има редица въпроси, които се отнасят директно към вас като комисар по бюджета, но има и въпроси към целия колегиум от комисари, Говорихте за включване на бюджетните въпроси в междуинституционалното споразумение. Но мисля, че трябва да приемем предложения, които отиват малко отвъд чисто техническите аспекти, за да намерим едно добро решение. Благодаря, Раймер. Доколкото разбираме, докладчика иска да обезвреди бомбите, а пък ако няма, той слага бомби. Гърън. Ферм. Е, Благодаря. Добре дошъл, господин комисар. Удоволствие е да ви видим тук. Съжалявам, но не мога да е, откликна на вашето желание да задам простички въпроси. С Малко сложен е въпросът ми. Предизвикателството, с кое, пред което сме изправени сега тук в Европа, е, изисква малко повече от минималистски подход. Целта е, разбира се, да се избегнат конфликтите, но <laughs> да трябва да видим на къде отиваме. Вие не направихте никакво предложение за преразглеждане на цифрите за 2011 и 2013. Според мен това е основният въпрос. Така че ако погледнем и какво беше включено в предишното междуинституционно споразумение, след многото обсъждане и така нататък, ние просто поехме ангажимента да направим едно средно, един средносрочен а, преглед, който да е истински в а, дълбочина. И да започнем едно, едно широко обсъждане с широката публика на тази тема. Нека не забравяме, че вече имаме към някъде към 300 хиляди отговора от национални парламенти, НПО-та и така нататък. Така че не можем на това да, да, пред това да мълчим. Трябва нещо да се направи. Инак ще имаме много големи проблеми с, с всеки един отделен бюджет за 2011, 2012, 2013. Тоест, вместо един конфликт ще имаме три конфликта. Както вероятно знаете, и тук в тази комисия, и в парламента решихме наистина да поискаме и то едно преразглеждане и то в дълбочина. Така че вие трябва да направите едно предложение за преразглеждане на цифрите и то преди края на първото 6 месече. Не само в насоките на госпожа Яджиевска, но Козлодуй е, и, всичко това, което ще разглеждам утре. Много са. Много, много са проблемите. Така че освен всичко това, преди няколко дни комисията внесе предложението си за 2020 с три огромни проекта. Те ще струват много. Аз мисля, че няма да чакаме до 2013 година за създаване на тези органи. Аз предполагам, че те трябва да се финансират от бюджета на следващата година, а те са много важни за нас. Така че моят въпрос към вас е как, как смятате да разрешите това положение? Комисията е поела ангажимент, парламента също, имаме а, междуинституционно споразумение и ние сме, там е записано, че трябва да се направи едно задълбочено преразглеждане на бюджета. И преди да избереме президента Баросо, в неговия документ той спомена, и аз подкрепих това, че трябва да се търсят нови е, източници за финансиране. Чрез, чрез да речеме, публично-частно партньорство. Опитахме с Галилео, не стана, но може би ще трябва да потърсиме други начини. Е, примерно Същевременно да погледнем към е, инвестиционната банка, към банката за развитие и реконструкция. Така че, е, председателя Барозо е направил такова политическо заявление, така че мисля, че трябва да потърсим някакъв начин за финансиране на големите проекта. Сега, може би, наистина и двата въпроса са малко сложни, но мисля, че особено първия въпрос е от огромно значение и ние трябва да получим задоволителен отговор. Благодаря, Горан Ани Йенсен. Um when we had the hearing and we sent the letter, we actually asked for the midterm review. Uh, and we're very sincere about it. It was not invented by us. It was not invented by... Е, не беше измислено това от парламента, беше измислено от съвета. Но те сега май го забравят. Но ние имаме нужда от средносрочен преглед и трябват средства за тези действия. Ние не искаме повече пари, искаме един преглед, искаме гъвкавост. Искаме да знаем какъв вид гъвкавост ще имаме на разположение през следващите години и тази оценка на нуждите в рамките на Лисабонския договор, тази оценка на гъвкавостта ще ни даде един поглед за напред какво ще стане с новата финансова перспектива, но наистина имаме нужда от това. Иначе ще ни бъдат вързани ръцете и ще имаме не един конфликт, а три конфликта, ако нищо не се случи. Нека да въз... се държим заедно вър... по този въпрос. Дори когато става въпрос за службата за външните отношения. Ами властта, която имаме е бюджетната власт и ние със сигурност ще ползваме тази наша възможност. Искаме да ви помогнем да направите този средносрочен преглед и да направите правилните неща. Искаме да помогнем и на комисията да направи правилните неща. Защото иначе комисията ще бъде с вързани ръце през следващите няколко години. Благодаря, благодаря, Ан. Салвадор Галига. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, Янес. Добре дошъл в бюджетната комисия. Предполагам, започваш да страдаш вече от това, което чувствайки по предишните изказвания, но... Но не съм съвсем сигурен, че напълно точно запомних какво стана в началото на мандата, защо се забавиха нещата, но чух, че доста хора казаха, че трябва да сме така внимателни. Господин Левандовски и така натиска, който се упражнява върху него, по времето, което беше създадена комисията, началото на април е и вие за първи път идвате тук в бюджетната комисия на парламента? Не е вина на Европейската комисия, че че няма пред нас средносрочен преглед на изпълнението на бюджета. Не казвам, че и съвета не се интересува от състоянието на нещата. Значи зависи от а, Европейската комисия и комисаря по бюджета да направят всичко необходимо, въпреки разликите, които съществуват, да прокарат всичко това. Аз съм сигурен, че комисаря ще може да предл... представи това предложение до края на годината, въпреки, че не трябва да забравяме, че има вече забавене по отношение на а, началните планове. И никак не е а, трудно да се разбере, че ще има и други прегради и други забавяния. Но това е, един, е във връзка с един конкретен въпрос за комисаря. Аз съм загрижен по отношение на службата за външни действия и връзката, която съществува между представянето на проекто бюджета, което ще се извърши от комисаря на 27 април – Не съм сигурен дали до тогава комисаря ще има а, на бюрото си предложението на госпожа Аштен а, за ревизия на бюджета за 2010 или ще бъде а, прогноза за 2011. Не е тайна, господин комисар, че мнозинството а, споделя в а, този парламент мнението, бюджета да бъде някакси интегриран за Европейски социален фонд а за Европейската комисия е все пак началото на опита да бъде подлагана на много стриктен контрол и наблюдение от страна на парламента. На 27 вие ще представите това и плана на госпожа Аштън всичко това ще бъде разиграно на 27 и може би е важно да, попит, да поискаме госпожа Аштън да ускори работата на а, своя екип, а, за да можем да тълкуваме проекто бюджета, който ще бъде представен на 27. А да, благодаря, Салвадор. А, благодаря ви, господин председател. Аз съм заместник член на бюджетната комисия, но аз бях тази, която прочете една статия, в която вие предлагате, че Европейския парламент трябва да бъде много по-активен това е статия от вчера и това е една добра възможност аз да бъда по-амбициозна и да попитам как, какви са най-големите притеснения на а, ИТРЕ комисията по Лисабонския договор, например Галилео, а, страда от липсата на финансиране или намиране на финансови решения. Забавянето на проекти като него носят допълнителни разходи. Значи не е само въпрос на забавяне, но и увеличаване на а, разходите и ще се търси решение едва след 2014 година. Какво ще правим с а, а, Галилео? Какво ще правим с иновационната политика? А това обаче не е иновация от страна на парламента, а на всички институции. Това, което бих ви а, предложила, за да бъдем честни и към вас, и към господин Таяни, е именно това, което току-що казах. Благодаря много, господин Полия. Господин Готиери. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря ви, че сте сред нас. Искам да се спра на един специфичен аспект, който обаче е а, много важен. Това е междуинституционалното споразумение, член 18 и 19 за ОВССП. Мисля, че след като разгледах предложението, че стратегическа, стратегията за а, изравняване е малко прост, упростен а, подход към тази тематика. Има две причини, е, които подчертава това. Първото е член 18. Предишното мис а, а, предвижда една специална процедура И след влизането в сила на Лисабонския договор и разширяването на съвместното взимане на решения, как ще се запази специалната процедура и, ще се зап... и, и, и е, същевременно резерва. Има една политическа е, причина, залегнала в член 19, както припомни Бъге, в договарянето на аспектите на службата за външна дейност парламента трябва да участва, което налага една реформа на бюджета. И а, това ще бъдат паралелни преговори. И мисля, че ще бъде много полезно, ако вие ако вземете една позиция, която да бъде приемлива за парламента, която още от, веднага да започнем да обмислям. Благодаря ви. Госпожа Гвардия Савал. Благодаря, господин председател. Господин Левандовски, предполагам, че много от изказването на колегите не ви изненадват, защото те подчертават необходимост да се финансира по-добре Европейския съюз и да се преразгледа <clears throat> многогодишната финансова рамка. Вие сте, както сам признахте, при един минималистичен подход след влизането в сила на Лисабонския договор, но вие се ограничавате само към, с техническите и правни аспекти, а пък всъщност влизането в сила на договор от Лисабон а, носи със себе си редица предизвикателства, които ще трябва да се финансират. Както каза господин Гаригани, не може да искам от днес за утре да намерите решение на всички проблеми, да ни дадете нови цифри, но бихме искали да знаем каква е вашата позиция, дали сте съгласен с факта, че се нуждаем от по-голямо финансиране на тези предизвикателства, които ще трябва да поемем. Както виждате, повечето членове на тази комисия сме съгласни. Аз съм нова, нов член, но вие сте бил член на тази комисия и трябва да ви кажа, че а, първото изречение, което чух като дадах за първи път в а, тази комисия беше, че ако няма достатъчно пари, няма да може да се постигат целите, нямаме поле за действие, за а, гъвкавост – за това искам да чуя вашата позиция. Смятате ли, че е необходимо да разполагаме с повече пари и съответно съгласили ли сте, че трябва да се преразгледа финансовата рамка, за да могат да ни се предоставят повече средства или не? За да знаем да, как, дали ще можем да посрещнем новите си правомощия. А, госпожа Брант, не имате преди, че комисара скоро трябва да ни напусне. Благодаря за дадената ми дума. Има една точка, на която бих искал да фокусирам вашето внимание. А, службата за външно действие. Е, месец след приемането на решението за нейното създаване, тя вече има бюджет. Това обаче не ме прави по-уверена в бъдещето, защото нещата се случват и след това. След след като вземем едно политическо решение, ние трябва да помислим и за финансовата страна, за да може да функционира новосъздадена а, структура. Кой ще плаща, примерно, едната трета, която идва а, като а, задължение на съвета? и колко човека ще бъдат назначени, до кога. Разбира се, това е политически въпрос. Е, защо пък да не почнем с едната трета, която трябва да се даде от комисията и да забравим за съвета, а, то, неговите, финансите от него да дойдат на по-късен етап, но за да се започне да а, функционира. какво, ако ще трябва да увеличим броя на представителите на отделните държави членки в тази служба, колко ще струва това и как ще бъдат назначаване? какво става с а, единия месец. Нещо ефективността ми се струва, че не е особено висока. Бих искала да ви помоля а да ни представите съвсем честно ам, стойностите а, на разходите а, на различните опции. Да кажете, тази опция ще ни струва толкова, а онази опция ще ни струва еди колко си. А за да можем да преценим кое е по-добре. На втора точка, е, по втора точка искам да кажа следното. Бях много удивена, както каза господин Гуатиери, че главата по бюджетния план отива някъде много назад в сравнение с другите точки – а пък а, парламента би искал да има много подробно целият списък, за да може всички подробности да бъдат видяни и преценени. Просто повече подробности са ни необходими. Ето защо казах, че бях много очудена, като видях а, така структурата. И третата последна точка – Бих искала да чуя вашата позиция по отношение имунитета на а, държавите чл... а, на а, лицата, които биват изпратени от държавите членки. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че ще задам неприятни въпроси, които ще се добавят само към неприятните въпроси, които вече бяха зададени в бюджетния регламент. Бюджетния регламент беше обект на две реформи, сега предстои трят. И всичко това води до а, един и същ проблем. Тъй като вече е, участваме в взимането на решения, ние сме със законодатели, трябва да бъдем, да бъдем в течение на проектите. Сега проектите, първия е, първият проект не е в рамките на Лисабонския договор. Как ще са как ще се решат нещата, как е, ще бъ... Не можем да направим преразглеждане без да сме получили третата част. Така че трябват ми допълнителни е, сведения. А, сега, що се отнася до службата за външна дейност, трябва да кажа, че съм много разочарована от това, че комисията не предложи модел. Ако греша, кажете, господин комисар, но тази сутрин имахме едно, едно много широко мнозинство за интегриране на тази служба към комисията. Комисията би трябвало да ни подкрепи в това начинание. Так. Не можем е, в крайна сметка тази служба ще има не много тежки задачи, така че мисля, че ние като съзаконодатели трябва да заемаме ролята, да, да играеме ролята, която ни се полага. Ние трябва да бъдем наравно с съвета. Е, в крайна сметка, какво става? Комисията третира по различен начин комисията и съвета и то по такива важни въпроси, като този. Госпожа Кавал. Мерси, господин председател. Аз съм заместник в тази комисия и е, пълноправен член на другата комисия, така че добре познавам въпросите. Има ли подобно фин, фин, финансиране по съгласно правилата. А, всички смятат, че сега прилагащите се правила са много сложни. Така че има много така а, призиви за упростяване на законодателството, по-специално страна на Европейския съвет по а, научни изследвания. Те биха искали да се променят правилата за включване на договори, е, да се опрестат правилата във всички области, за да и да се създаде някакси една култура на доверието в научните среди, като трябва да се, да, да се държи и да се обръща много повече внимание на резултатите и постиженията, отколкото на процедурите. Господин Авел. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да пожелая добре дошъл на господин Левандовски, когато разгледах документите в папката, останах много разочарован. Наистина това е една много минималистка версия. Аз разбирам какви са причините за това, но въпреки всичко. А, Не може само да се, да се отразява Лисабонската стратегия в другите документи. Нещата по друг начин трябва да се решават. Мисля, че един от основните проблеми, които трябва да намерят решение, е това, че по силата на Лисабонския договор ние имаме много повече правомощия. А от друга страна, какво става? Има все по-малко и по-малко марш на так, свобода на движение. Така че какво става? На практика, ние е, като че ли сме изправени пред един единствен избор – и в крайна сметка тогава няма смисъл да се задават въобще въпроси. И още нещо. Мисля, че вие все пак сте бил пред, преди това европейски депутат. И знаете, че много често се, се питаме дали дадени разходи имат правна, правно основание. Но много но много редко си задаваме въпроса за ефективността на дадено а, на дадени разходи, на дадено разходване на средства. А, а точно това очакваме от а, това а, средносрочно а, преразглеждане. Господин комисар, ви бяхте един от нас, вие бяхте член на тази е, комисия в продължение на 5 години, така че разчитаме много на вас. Благодаря, скъпи колеги. Мисля, че посланието на изказващите се е ясно. То е просто. То обаче естествено не значи, че и решението ще бъде толкова просто. Но разбираме в какво положение сте, разбираме че вие не можете да отговорите на някои въпроси, тъй като комисията не е взела окончателно решение. Но при всички случаи трябва да предадете политическото послание на нашата комисия. В момента съвета отрича и отказва по-скоро преразглеждането или е, коригирането на финансовата рамка. Има три начина да стане това обаче. Аньенсен каза, Европейския съвет в крайна сметка поиска това и за това Подобно решение бе записано в междуинституционното споразумение от 2007-2013. В крайна сметка, всеки път, когато се приема многогодишна, се приема многогодишна програма, има клауза за преразглеждане или пре, е, коригиране, преглежда се какви разходи са е, направени, как са направени и така. Втора причина Лисабонския договор, госпожа Херцог и други изказващи е, наблегнаха на това. Сега ние не можем да кажем на общественото мнение, сега от сега нататък ще има нова поли... външна политика, има нова, нова институция, върховен представител, една а, нова външна служба, в която ще работят няколко стотици души в Брюксел и няколко хиляди души в целия Европейски съюз, а те ще бъдат създадени е така на. Да и все още ще, ще запазиме 240 хиляди милиона евро. Тоест, имаме три пъти повече служители, за да свършат същата работа. В крайна сметка, по този начин отнемаме политическата е, доверието в Лисабонския договор. Това въжи и разбира се и за външната политика, и за енергетиката, и за всякъде. Във всички онези а, области, в които Европейския парламент ще има правомощия. Така че ако ние искаме наистина да бъдем сериозни, ние трябва да изискаме от държавите членки не само а, допълнителни а, е, чиновници, които да бъдат назначени в дипломатическата служба, но и допълнителни средства. Защото колкото повече. В крайна сметка ние сме в едно положение, в което се създава впечатление, че когато се дадат допълнителни правомощия на Брюксел, това струва по-скъпо на данекоплатите. Но това е точно обратното. Целта е след няколко години да имаме една обща външна политика и политика на отбраната – и на сигурността, извинете, вместо 27. И тогава това ще бъде много по-економично. А в момента какво правиме? Ние им представяме в крайна сметка е, един проект с 28 политики. 27 плюс една нова. И тогава естествено ще се каже, ами да, Европа е, струва прекалено скъпо. Така че аз приканвам Европейската комисия да разгледа нещата в този дух, в тази светлина. Защото ако правителствата наистина са последователни, те не ще изпратят не само служители в Брюксел, но ще увеличат и, и, и средствата, защото в крайна сметка, ако, ако има ако има повече правомощия, това не значи, че трябва да има повече разходи в цялата общност и че това ще тежи на данекоплатец. Така че трябва всъщност да имаме един консолидиран бюджет на 27 национални бюджета и бюджета на общността, да направиме сумата да направим сбора и да видим как с по-малко средства, с по-малко а, тежест ще можем да а, провеждаме поли, европейски политики. Това е основното. И ако този проблем не се постави още от сега, още от самото начало, ще, е, ще бъдеме в задънена улица. И трета причина трябва да излезем от кризата сега. Не можем да затваряме очи пред най-тежката економическа криза, най-тежката економическа криза от 50 или 70 години. Добре, 5 милиарда евро за плана за възстановяване. Да, но трябва да се вземат мерки за излизане от кризата. Не можем да кажем, е, економическата криза се отрази е, на всички, на всички бюджети, национални бюджети, освен на европейски. На европейския бюджет. Защото той не може да се увеличава, не може да се намелява. Той е исторически паметник. Ще го включиме в списъка на а, е, паметниците на ЮНЕСКО. Не може така. Така не може. Така че просто трябва да се смени, да се промени логиката. Ако не направиме нищо, никакви промени, ако не внесем промени в европейския бюджет, просто ние ще загубим доверието на Европа. Това е, това са, това е простата тема е, и която сме ви поверили, господин комисар. Really? Благодаря. Наистина това беше освежаващо и поучително политическото послание елегантно беше обобщено. Съвсем ясно е. Доминиращата позиция а, и трябва да съм съвсем глух, за да не чуя какво беше казаното послание, но когато става въпрос за ревизия, за преглед, средносрочно о, провер, проверяване, е съвсем ясно за какво говорим. То разбираеми са настроенията на парламента за мен. Е, съвсем разбираемо е искането да се получи една пълна картина и цялостна, вместо на парчета да се предоставя част от картината за това какво ще стане през 2010. Това е едно от нещата. А, освен това, вие бяхте достатъчно деликатни, за да не засеч, засегнете въпроса за на, за ам, интересното развитие по отношение е, опростяването, симплификацията и аз много съжалявам всъщност за това, защото се бях подготвил толкова чудесни аргументи и то голям брой. Да, по отношение на гъвкавостта. На базата на общия ни опит до 2007 година много неща могат да се кажат за а, гъвкавостта. По какъв начин можем а, да предоставим, да осигурим така някаква степен на гъвкавост? На първо място, да трансформираме възможностите за ползване на тези допълнителни инструменти и то в рамките на междуинституционалното споразумение. Също така има проблем и за гъвкавостта, която е ползвана до сега. 0,03% от БВП това не е единодушно решение на съвета, а квалифицирано мнозинство го подкрепи. Но това е необходимо, за да се защити а, гъвкавостта. А, обаче това беше контестирано в съвета вече. Има поредица от правни аргументи, обаче аз съм оптимист, защото ако ние и това е полка от миналото. Ако ние искаме успешно да преодолеем противоречията си и да стигнем поне с квалифицирано мнозинство до сумата от 4, 4 милиарда евро, Е, е съвсем очевидно на базата на ревизията, на проверката, която беше направена. Ние сме в диалог с съвета и все още а, съвета не е казал не и се надявам, че няма да каже по отношение механизма на гъвкавостта. Когато а, стана въпрос за службата за външни действия, на но искам да подчертая, че това е много важна тема. Средносрочният преглед на финансовата перспектива а, е нещо, което има поне една сигурна страна, именно гъвкавостта. И този минималистичен пакет от мерки ще ни го осигури и ще ни предпази от това да изгубим този толкова ефективен механизъм номер 8 а, е точката, за която говоря а, от а, съвместното споразумение. Обаче трябва да внимаваме да не се получи а, така, че гъвкавостта дори да намалее още, вместо да се увеличи. Доста членове на Комисията по бюджета подчертават посланието, което беше формулирано от председателя. Извинете, че може би не произнасям правилно имената на а, уважаемите членове на Европейския парламент. Но а, Лисабонската стратегия като че ли не е съвсем в крак с това, което се получи като а, атмосфера, като среда за развитие веднага след а, Лисабон. Има, разбира се, някои много амбициозни цели, но това е една дискусия а, в сферата на. М- прогнозите във връзка с финансовата перспектива. Няма нищо съвсем сигурно. Лесно е обаче до някъде да се е, определят точно тесните места, за да се види какво може допълнително да се направи за тези нови инструменти и да увеличим този процент от 0,03, за да се увеличат шансовете за развитие. Престоят пред нас поредица от предизвикателства и ако ние не преглеждаме постигнатото, няма да можем да преодоляваме тези препятствия. Козлодой, например, се появи като тема в така последните срещи на комисията по споразуменията, но не става въпрос а за а, милиони, а за милиарди за една голяма програма. 2012-2013 година. Това е в рамките на съществуващата финансова рамка и ние търсим различните опции, а знаеки, че а, в, позицията на съвета може далеч да не е склонна но, за а, такава промяна, но става въпрос за а, 1,5 е, милиарда долара. Ние трябва обаче да ускорим темповете, защото до края на април трябва да имаме някакво решение по отношение а, мобилизацията на допълнителни фондове. Това е един, едно от предизвикателствата а, което и вие посочвате в документите. По отношение на собствените ресурси, наистина впечатляващо усилие от страна на председателя на комисията, независимо от това, което е задължително за комисията, а трябва да кажа, че а, а, трябва да определи комисията тези а, заме, заместници. Но Става въпрос за увеличаване на възможностите и това е нещо резонно. А, и по отношение на публично-частното партньорство. А, това обаче е нещо, което не работи чак толкова добре в страната, която най-добре познавам, която е част от бившия а, източен а, блок но все пак това е една финансова възможност да се поразшират а, лимитираните а, ресурси. Новите финансови инструменти също играят своята голяма роля в прегледа на финансовият регламент. Това ще бъде част от три годишния преглед на всички тези елементи на бюджета чрез мобилизиране на частни фондове също така. Също така се иска и повече амбиция а, в а, подкрепата на онези, които имат нужда и са я изформулирали. формулирали. Така сега за а, Европейския план за възстановяване. Съвсем ясно е, че окончателното решение ще, ще а, изпрати компенсациите в бъдещето, а няма да бъде едност едноетапна проверка или ревизия на финансовата рамка. Предложението на комисията беше за еднократна ревизия или преглед, но в крайна сметка, след полунощ, след дълги дискусии, стана въпрос вече за механизъм на компенсации. Това беше позицията на министрите на финансите. Ние сме в а, на прага на, след кри... на Европа след криза и това означаваше, че трябва да постигнем някакво споразумение, но се надяваме, че това ще помогне а, за проправенето на пътя на повече гъвкавост. Обаче механизма на окончателната сделка е полука за мен. Това трябва да го вземам предвид в бъдеще, когато правя следващите предложения. А сега, а службата за външни действия? Въпрос на Салватор Галига, госпожа Брантнер и разбира се Енка Гресла. Кое да е първо? Дали концепцията или цифрите? Ами, не можем да ви представим никакъв бюджет без да имаме цифри, които да дойдат от госпожа Аштън. Това е непрактично. Не можем проекто бюджет да разработим без а, да имаме за тази служба, без да имаме а, бюджета, цели, цялостния бюджет. А за 2011 година би трябвало да имаме едно писмо а, за изменения и допълнения по отношение на службата за външни действия. Е, финансова неутралност. Ми не може. Ние сме в нещо като а, затворен кръг. Ами ако преместим част от човешките ресурси от едни институции към новата служба, тогава а, ще а, обезлюдим други а, служби. А, плюс това а, с, а, става въпрос, че трябва географски баланс да има някакъв, разбира се. А, но, ако трябва да търсим географски баланс, това е, означава повече пари, повече постове, а не автоматичен трансфер. Така че ние сме в нещо като магиотен кръг, затворен кръг. Но а, службата за външни действия е като че ли най-видимата, най-разпознаваемата част, освен председателя, президента. госпожа Брантнер, господин Тиери а, а, попитаха а, за а, това, което аз наблюдавах как а, се получи. В смисъл, а, общата а, програма за отбрана. А, искам да кажа, че аз наблюдавах как се а, постигна това решение. Е, нещата сигурно не са перфектни и не така както сте ги очаквали, обаче моето впечатление, а, пак отново във връзка с успоредяването на а, държавите членки, Добре, транспонирането, а, поправя се оратора, а, а са в член 18 и 19 а, 12 отиде в многогодишния план. Беше прехвърлен в многогодишния план. И това е възможността, която се дава на парламента а, по бюджетен път да влияе върху общата политика. И последния елемент, господин председател, е отново за това, което трябва да очакваме за финансовия регламент. А, не сега, защото сега е а, темата за Лисабон. А, Лисабон а, и. А, новата служба за външни действия, това как а, да се а, разпределят делегациите, под делегациите, да се разработи веригата а, на командването по един правилен начин, така че да, на подчинението иерархията, за да може да върват нещата. Това всичко трябва да бъде отговорност на комисията. договорът а, не казва експлицитно, а, че а, административната част а, на, въ... на службата за външно действие е бюджет, е важната или а, тя а, се контролира и диктува от бюджета. Госпожа Аштън се занимава с администрацията а, в комисията също има отговарящ, но и два, в двата случая а, те трябва да се отчитат пред парламента. Тригодишния преглед на финансовия регламент се предполага да помогне да улесни живота на бенефициентите. Много а, дискусии имало по отношение на това а, какви трябва да бъдат на отделните участници отговорностите, какво може да бъде а, променено, за да а, върват по-гладко нещата, но за по-малките бенефициенти е добре да се ползват а, фиксираните а, проценти, а, защото това олеснява функционирането им. Трябва живота на бенефициентите и неговото улесняване да бъде в фокуса на нашето внимание. А, декларация а, за потвърждаване а, национална е нещо, което е много а, важно. В идеалния свят а, всяка държава членка представя такава декларация, национална декларация, декларация, но а, знаем, че селскостопанската то разширяването на селскостопанското производство е повече национална отговорност а също така и разходите по Кохезионния фонд и а, общата селскостопанска политика са нарастващи, особено когато има федерална структура в някои държави членки и затрудненията са по-големи. Ами повече или по-малко това са отговорите, които можех да ви предоставя в момента. Нормално е бюрократите да защитават статуквото, а политиците да имат амбицията да го променят. Аз не съм съвсем още бюрократ, така че може би ще успеем да намерим междинния път. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, господин комисар. Отговорът беше много интересен и много по-съществен, отколкото изглеждаше на пръв поглед. Искам да наблегна на връзката, която трябва да започнем да правим, правим и вие, и нас, комисията и парламента, в е, интерес на Европейския съюз. Тоест равновесието между европейски интерес и, и интерес на държавите членки. И това е също връзката. Европейски бюджет, национален бюджет. И днес е, имахме мини сесия, на която господин Ван Ромпой дойде да представи резултатите от срещата преди няколко дни. Накратко. И той ни увери отново, нещо, което ме изненада, но което беше посрещнато с единодушие, че Европейския съюз е решил Европейският съюз да отдели 2 милиарда и 300 хиляди или 2 милиарда и половина на държавите, които не излъчват емисии от въглероден и след Копенхаген. Откъде ще дойдат тези 2 милиарда и половина евро? Очевидно не от бюджета на Европейския съюз, така че може да си измием ръцете. Само, че в такъв случай това ще са националните бюджети. И това е точно сумата, която сме отделили за плана за економическо възстановяване. И същите правителства ни заявяват, че не, не ще да вложат нито евро повече в общностния бюджет, след като не изпълняват задълженията си по целите на хилядолетието, за да, да и да увеличат помощта за развитие. Е, нещо не върви, нещо не е наред. Когато Европейския съвет разглежда подобни проекти, би било добре някой, който да представлява общи европейски интерес, да каже това. Парламента не присъства в съвета, но комисията има представител и този представител да посочи, че има противоречие между факта да не си изпълняваш задълженията спрямо развиващите си страни, поети с целите на хилядоледието, да откажеш да финансираш основните политики на Европейския съюз и също време да поемаш ангажименти по други теми. Крайна сметка, мисля, че тези пари идват от едни и същи данакоплатци. И е крайно време да се научим да гледаме по-широко на всички публични финанси на Европейския съюз, а не само на нашата част от бюджета. Благодаря ви, господин комисар. Надяваме се скоро пак да ви видим. Сега давам веднага думата на Юта Хаук, отделихме малко повече време на този дебат, който обаче е от ключово значение. Предлагам останалата част от дебата за службата за външна дейност да го отложим за утре, защото Юта трябва да тръгва. 10 минути. Юта ще ни представи точки 10, 11 и 12 проект за становище на нашата комисия като подпомагаща и след това може да продължим с службата за външна дейност. Юта, благодаря. Моля тези, които е, напускат да, да пазят тишина. Благодаря ви за разбирането. Трите становища трябва да се решат. Не защото утре съм изпратена в Хелзинки в Европейската агенция за химически продукти, така че трябва да приключа с тези три е, органа. Това са три нови надзорни органа, които се въвеждат за контрол на или надзор на финансовите пазари. Това са Европейски банков надзорен онков, Европейски орган за ценни книжа и пазари и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Ще бъде създаден и комитет с наблюдение на системния риск към Централната банка и е, тези три органа с този комитет ще гарантират цялостния надзор на е, финансовите пазари в Европа, е, за да може да се предотвратяват за бъдеще кризи, като тази, която преживяваме последните години. Европейския съвет в член 9 призовава а, да се действа възможно най-бързо, за да може Комитета за наблюдение на системния риск и трите надзорни органа да задействат в началото на 2011, за да гарантират реален надзор на финансовите пазари в Европа. Тези органи не са нещо ново, става въпрос просто за трансформация на съществуващите национални надзорни органи, които се обединяват в една мрежа. Сега обаче комисията предложи тези три нови органа да бъдат създадени, да им се дадат по-големи правомощия и по-голяма власт – което означава повече персонал, повече пари. И това е категория 1А, която спомена и комисаря преди малко. Трите органа попадат в тази категория. И до края на мандата ще са необходими 150 милиона евро, с които ние не разполагаме. Нека си кажем нещата с истинските имена. Не разполагаме с подобна сума, но и комисията, и съвета вече заявиха, че ще се намерят 40-60 милиона бюджет на е, евро от бюджета и от останалите ще трябва да се добавят от държавите членки. Останалите 40%. Ние за първи път ще имаме орган, който се финансира по този начин. 60 милион от общностния бюджет и останалите 80 милиона, които ще бъдат предоставени от държавите членки. Поставя се и въпроса с седалището на тези органи. Това е важен въпрос. Комисията предложи органите, надзорните органи да се поместят в вече съществуващите сгради, т.е. органа за надзор на финансовите пазари в Париж, банковия в Лондон, а за страхователно и за професионално пенсионно осигуряване в Франкфурт. Знам, че економическата комисия, която е водеща по отношение на проблема с седалището и с финансирането, все още не е решила проблема. Имах намерение да обсъдя тези въпроси с колегите, които изготвят доклада по темата. И защото наистина по отношение на финансирането няма друго решение. Това е единственото решение, освен ако съветът не е склони едно дребно преразглеждане на финансовата рамка, което изглежда доста малко, вероятно. Но, както обикновено, когато обсъждаме създаването на нови органи с законодателна резолюция, налага да поставим парите за създаването на тези органи в съществуващата финансова рамка. Това е предмет на изменение и още едно изменение съгласно член 47.2 от междуинституционалното споразумение. Всички аспекти трябва да бъдат съгласувани между трите институции. Това са изменения 3 и 4 и навсякъде в съображенията също се връщаме към тези въпроси. Благодаря ти, Юта. Ан Йенсен иска думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че това е съвсем в посока на това, което споменахте. Националните бюджети и бюджета на Европейския съюз. Те трябва да се поставят в един и същи контекст. Обаче съвета нещо не приема този е, принцип. Не знам как ще се справят с тези 60 е, процента, които те трябва да платят, но си мисля, че едва ли това е начина да се справим. Колко о, сфери ще има с малки кутийки с пари, които ще трябва да се съберат, за да се постигне, реализира дадена цел. И всичко това е, че не искат да засегнат многогодишната рамка. Но това е. Аз бих се подписала а, под а, предложените от Юта изменения в дългосрочен план – а, трябва да има една агенция, а, която да контролира нещата в институциите. Така че ще е добре физически да съберем отделните части от всички институции, които се занимават с контрол в една агенция или в една структура. Това ми се вижда една, едно разумно решение, поне за момента като си има предвид какъв е контекста. Иначе съм, съм съгласна с това, което предложи Юта. Благодаря. Благодаря, Ана. Господин Аван. Искам. Нимам някои така неприятни забележки по тази тема. Не бих искал да обсъждам нещата техническите им аспекти сега, финансирането, но идеята за тези агенции е всъщност в противоречие с последните 25 години. През последните 25 години идеята беше да се интегрират а, надзора и Основният проблем беше, че надзора беше разпокъсан, така че ако ако ние приложиме тези решения, в крайна сметка ще трябва 10 години да се координират тези три институции и в крайна сметка след 12 години ще се получи едно и също. Точно така. Във всяка държава членка има и а, реплика на тези институции. В крайна сметка няма да имаме а, една институция за 28 а, институции. Ще имаме три пъти по 28 институции. Госпожа Херцога. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратка. Искам да кажа, че наистина мирът има своя цена, но а, първият проблем е, ще бъде при освобождаване от отговорност. Мисля, че по-добре е да, да разгледаме проблема сега, отколкото по-късно защото в крайна сметка е, скептиците ще намерят е, мотиви за да е, поискат премахването на тези институции, така че по-добре да обсъдим въпросите още сега. Господин председател, изцяло съм съгласен с измененията предложени от Юта, но искам да се позова на изменение едно, в, в което се казва, че това не отговаря на тавана на категория 1А. Абсолютно съм съгласен с това. А, що се отнася до доклада Абат или Космодуи, ние добавихме към тази необходимостта да се разгледа този проблем в процеса на, прераз... на, преразглед... на междинното преразглеждане на финансовата рамка. Тоест, нека докладчика да включи това изречение, което присъства в а, а, измененията на Кослодо и другите. По този начин просто ще бъдем по-последователни. Знаеме, че това е в противоречие с сега съществуващата система, но бихме искали това да може да стане в рамките на преразглеждането на, средно, на средносрочното преразглеждане на финансовата рамка. Благодаря, колеги. А, да, сега вече има три органа. Аз изучих съдържанието, участвах в изслушвания. Економическата комисия не ми улесни работата, комисията европейската също. В... Всъщност има нещо като комитет на мъдреците, които заявиха, че или регламентите са много хлабави, трябва да има система от финансови ревизори, които да сътрудничат помежду си на европейско равнище. И за това се създава комитета към ЕЦБ или да бъде създадено нещо като мрежа на, за сътрудничество на националните органи, но банковите надзорни органи, надзорните органи на пазарите на ценни книжа, застрахователното дело и пенсионното осигуряване а, налагат използването на различни експерти, които съществуват във всички, съществуват във всички държави и членки и си сътрудничат в рамките на тази мрежа. Въпросът е сега тези мрежи, всяка една национална, трябва ли да се свържат помежду си. Аз никога не съм поставила под съмнение необходимостта да има три надзорни органа – Разбира се, тук разглеждам само бюджетните аспекти и това, което ми беше обяснено, ми се струва логично. Това, което се предлага, е доста различно съществуващата система, защото този, който упражнява надзора, трябва а, да бъде до, до, поне точно толкова умен, като този, който пуска продукти на пазара, да, да не говорим и по-добър. И е, тук стигаме до цената. Не помня кой, кой Едит попита какво ще стане с одит. Комисията е предвидила нещата, има бюджет. 40 и 60% са част от общия бюджет. 60%, които ще се платят от държавите членки, ще се изплатят по начин, както се е правило и за други органи и агенции, които се финансират с участие на предприятията, които ги използват. И всъщност ние ще ги контролираме. Комисията, не, всъщност не нашата комисия, комисията за бюджетен контрол. Същото става въпрос за органиграмите за управлението на персона. Не, това е Бюджета е наша работа, защото това са европейски органи. Само начина на финансиране е нов. Що се отнася до предложението на Салвадор? Може да се възрази, че ако се откажем от този начин на финансиране, ще се наложи ревизия, преразглеждане на финансовата рамка. Докато по този начин това финансиране се вписва в приятата финансова рамка. 60 милиона за 3 години. Това се вписва в финансовата рамка. Аз не мога да реша дали ще има преразглеждане. Мога само да кажа, че ако тази система на финансиране не се приеме, ще се наложи преразглеждане на финансовата рамка. А ако се реши да целият бюджет 100% да се финансира от Европейския съюз, ще трябва преразглеждане. Благодаря ти, Юта Йоран. Този последния е същото, което се получи с Козлодой вписва се в рамката, но все пак, ако всички прибавиме всички тези неща едно до друго, то тогава просто нещата няма да се впишат в рамката. Така че, мисля, че трябва да се направи едно изменение е, в духа на това, което бе направено за Козлодъй. Благодаря, Гърън, благодаря, Юта. Припомням ви, че срока за внасяне на изменение 12 април, 18 часа. Ние ще го гласуваме на нашето заседание на 27 или 28. На 4 май с комисията по економическите парични въпроси ще го направи, ще гласува, а през юни ще разгледаме доклада в пленарна зала в Страсбург. Скъпи колеги, предлагам да спрем до тук тъй като утре сутринта започваме заседанието в 10 часа. 9.15 само координаторите ще бъде, ще се срещнем набързо, но има някои проблеми, които трябва да решиме. От 10 до 10 и половина ще продължиме и ще приключиме обсъждането по службата за външна дейност. Зададахме някои въпроси на комисара Левандовски. Той отговори. Други проблеми не бяха повдигнати. Генералният директор ще бъде тук утре отново в 10 часа. Той трябваше сега да си тръгне с комисара. Значи трябва да спрем да, да свършим до 10 и половина, защото след това господин генералния директор и някои колеги ще отидат в комисията по външните работи да обсъдат проблемите там. Значи до 10 и половина ще приключиме с, с службата за външна дейност, а след това от 10 и половина продължаваме с гласуването и след това ще разгледаме накрая точка 17. Хелги Бесани може да дойде преди 17 часа, така че още от сега ви предлагам подобно решение. Салвадор. Няма ли да говорим доклад да докара трупа? Не бе, накрая. Хелга не може да дойде преди 11 часа. Аз като председател на комисията заместих Хелга в при помирението, но в крайна сметка не мога да я за, заместя до край. Аз не мога да бъда докладчик на нейно място. Ако искаме нашата институция да функционира, просто не трябва да го правиме. Така че съжалявам, но не можем да продължиме. Приключваме с